Euh, Скъпи колеги, предлагам ви да приемем нашия дневен ред. Искам да ви напомня, че променихме графика, за да може членовете от комисията, които желаят и се надявам това да са мнозинството от членовете на нашата комисия, да участват в съвместното изслушване с комисията по граждански свободи по положението на ромите. И е, преди да приемем дневния ред, разбирам, че господин Рури иска да се изкаже и му давам думата. Благодаря ви. Аз също искам да взема отношение по промяната в дневния ред. На заседанието на координаторите миналата седмица не се е, спомена за това. Разбирам е, причините. Знам, че има важни възможности, обаче да се намали възможността на депутатите да участват в споразумения и е, взехме друго решение на заседанието на координаторите. Мен никой не ме е уведомил. Извинете, не чух е, изказването ви от началото и не разбрах какво имате предвид по промяната на дневния ред ли е, взимате отношение. Става дума за промяната в дневния ред. Не, вижте, сега няма да започваме дискусия по тази тема. Ще дам думата и на господин Томас Ман, защото първа точка от дневния ред го засяга, но после ще пристъпим към същинската си работа. Но дневния ред на комисията по правилник се определя от председателката. Е, тя решава последна и е, бяхме е, уведомени, вие сте били уведомени, след като е било взето решението, нямаме е, навика да определяме дневния ред е, на заседанието на координаторите. Вие е, достатъчно редовно сте участвали в наши заседания, за да знаете, че никога не сме обсъждали дневния ред на нашите заседание. Секретарията е отговорен за него, като се допитваме до докладчиците, които може да е, е, се изкажат в зависимост от дневния ред. Ще дам думата на нашия заместник председател и после ще приключим нашата дискусия. Господин Томас Ман. Госпожо председател, аз всъщност исках да кажа нещо за дневния ред. Подкрепям колегата. Вижте сега от, от 3 е, до 4 часа се оказва, че колеги ще са абсолютно изненадани хора, които биха искали да чуят някой от докладите, няма да знаят, че няма да бъдат четени. Освен това, що се отнася до мен, аз бях предвиден от 3.15 до 4 часа да говоря. Аз виждам, че мога да говоря само 25 минути и колегата Газа също може само за 25 минути да изложи своята презентация. Е, това не, за това не бяхме информирани. Какво ще стане с хората, които искат да проследят някои информации и влизат според дневния ред? Ами, няма да чуят нищо. Според мен, това не бива да се случва сега. Е, положението с ромите е много важно. Не, не го поставям под въпрос, но въпросът е, че протест, е, че, че промените в дневния ред са много скоростни. Да, верно е, че положението е необичайно, обаче мисля, че положението в Европа по много точки е доста необичайна и условията, при които този парламент трябва да се произнесе по въпроса за ромите, ни задължаваше да проявим интелигентност и способност да се адаптираме. Ние го показахме. Благодаря ви за разбирането. Още повечето, че за повечето от колегите, е, че те е, участват в изслушване на четири комисари, един от които комисаря Андор, е, който е под наша отговорност, е нещо важно. Реюнион de координатор. Et и след заседанието на координаторите се взе това решение. Имаше е, решение на арбитър и с имейли сте били уведомени, така че никой не е изненадан от това решение. Приключваме с тази точка. Искам само да ви кажа, е, че не, казва председателката. Е, вашата група вече взе отношение. Вие казахте какви са ви тревогите и няма да преустановим работата си до 3 часа и да променим всички клаузи. Ако искате да се върнете на този въпрос, друга седмица на заданието на координаторите. Господин Ори, моля ви е, да е, се откажете от взимането на думата по кодекс за поведение при обикновен на законодателна процедура. Господин Саркас трябва да ни уведоми докъде сме стигнали в преговорите с съвета. По единното ни предложение господин Саркас ще ви запознае с заседание, на заседанието утре сутринта след гласуването. И така приехме дневния ред и така стигаме до съобщенията на председателката. Е, първо искам да поздравя госпожа Илико Галпеч, е, която е, е заместник на госпожа Инико Жури от Народната партия. И искам да ви напомня, че по, е, както обикновено, нашето заседание се предава е, в уебстрим. Искам да ви напомня, е, че членовете ще включат в, намерят в папките си комунике на секретарията за становище по бюджетната процедура 2011 година за агенциите, за които отговаряме ние. И комуникето, съобщението на комисията е на английски язик. И искам освен това да ви кажа, че в нашите папки ще намерите съобщението до членовете, е, изготвено от нашия секретариат. Това е списък изготвен от нашия секретариат по искане на групи в парламента, които искат да определят понятията и определенията, които се използват в нашата комисия, и това комюнике е, е на лице на английски. Искам освен това да ви е, посоча, е, че работната група по социалните въпроси, която се събра на 24 септември, предаде на е, Комитета на постоянните представители е, ръководни е, линии по заетостта, в които са включени всички изменения и Европейския парламент преминава много важен етап в възможността ни да повлияем на работата на съвета, когато приема главните насоки и се надявам е, съдържанието на работата на работната група е, да е, могат да повлияят на работата и на Корепер, и на съвета ЕПСКО. По тази ли точка искате, господин Ори, да вземете думата като докладчик? аз. По точка четвърта, казва председателката. Si c'est possible към това. Председателката казва, че може и така. Е, процедурен въпрос по друга тема. I have already taken a point of order. Е, а, аз вече чух един процедурен въпрос. Аз няма да позволя това в тази комисия, казва председателката. Ясно ли е? C'est ça. Четвърта точка. Демографски предизвикателства. Давам думата на нашия докладчик, господин Томас Ман, въз основа на 22 компромисни изменения, които са написани, за да подготвят нашето гласуване. Господин Томас Ман, имате думата. Госпожо председател, наистина малко е трудничко да се работи при такива обстоятелства, като когато координатора на най-голямата политическа група не може да се изкаже. Много е трудно, когато вместо 45 минута мога да работя само, мога да представя темата си само за 25 минути. А, вероятно в писмен вид ще трябва да а, изпратя допълнителната информация. Имахме изменения. Измененията от ЕКОН, тях не, за тях не гласувахме, но мисля, че те могат да бъдат подкрепени от всички. Имаме 20 компромиса ам, сред политическите групи. Искам да благодаря на колегите, които участваха в работата. Е, някои из... някои предложения съм приел дословно, някои съм поизменил. Що се отнася а, от изменения за измененията от НП, 74 изменения са постъпили 34 са измененията от СИТ мисля, че доста неща има по отношение за дискриминацията и антидискриминацията. Много от измененията съм поел от Социалистите имаше 48 изменения, одобрих 39, някои от тях са, част, са залегнали в компромисите. Текста на Франсуа много ме зарадва, но е, това, което ме смути, беше за изменение 133, което тя иска да отпадне. Става дума за хората на 60 години, които трябва да имат и възможност да продължат да работят, ако желаят това. А, обаче, т.е. става дума за хора, които а, се чувстват достатъчно здрави да продължат да работят. Франсуа, ти искаше да се засегна и темата за пенсионната възраст на всеки бранш, мисля, че това трябва да оставим на социалните партньори да регулират възрастта за пенсиониране. Имаме е, възрастта за пенсиониране по принцип. По отношение на държавите членки има различни достижения в това отношение, така че тук може би не бива да се месим. Изменение 126 и 129. Романския колега. Е, мисля, че не бива да повишаваме повече условията за предварително пенсиониране от опит мога да кажа, че е, хора, по-възрастни хора се възползваха от това разпределение, но тези места не бяха заети от млади хора, така че не, го, не, не бих подкрепил това изменение. Естествено, ако някой иска да се пенсионира, той трябва да има много, да има тази възможност, но това не бива да се поощрява и то финансово да се финансира. Мисля, че е, ранното пенсиониране като концепция, като път не е добре. Колегата, който подаде изменението за 6 месеца гаранция. Него го намалихме на 4 месеца. Тоест след е, младите хора трябва да имат възможност след 4 месеца или да се включват в програма за преквалифициране или да получат някаква възможност да работят. При Обединената левица имаше 44 изменения, предложения, някои повече всички от тях подкрепих. Предложението на Хюрик стана база за компромис. Имах един проблем с едно изменение, а именно проблема за демографската миграция. А, сега, аз не съм много в подкрепа на това предложение. По принцип в германската конституция е залегнал на концепцията, че семейството трябва да се защитава, а че трябва Думичката трябва, трябва да се зачертае в текста. Това не смятам, че е така. Не смятам, че трябва да се намалява работната седмица. От 22-та изменения от зелените можах да приема 18. Имам само един проблем с Корнелисен. Става дума за европейската гаранция за младежите. Естествено, трябва ни такава гаранция, но трябва да очакваме и желание от страна на младите. Не може да очакваме програмите за поощряване и насърчаване на участието в работния пазар да падат от небето. Не може да намерим и компромис тук. Имаше предложение за една рамкова директива, имаме различни позиции за минимален доход и минимален, минимално възнаграждение. Сега о, за предложението на Милан Цапанох от консерваторите и реформаторите. А, два е от измененията са пазан за компромис. Мисля, че има аргументи за краткосрочно заетите работонаематели. Ти по-скоро застъпваш тезата за, намале, за намаляването на, тре, на грижата, на времетраеното на грижата за младите, мисля, че като цяло резултатът беше добър. Искам да благодаря на всички. Просто тук ще прекъсна изложението си поради време, в напредналото време. Благодаря, господин докладчик. Давам думата на госпожа Кастекс и после на госпожа Лин. Благодаря, госпожо председател. Да, аз също исках да благодаря на господин Бан за а, сътрудничеството и за това, че бяха постигнати компромиси. Мисля, че напреднахме по много области и по много проблемни точки. А, в заключение искам да предложа две устни изменения за компромис, които ни засягат и двамата. Става въпрос за, пър... за компромис L. където искам да заменим only на английски само с specially, специално за обучението. Но разбира се, ще го представя и в писмена форма. А, второто устно изменение, което предлагам, е, засяга компромис N, където се говори за а, да се осигури заетост за хората на възраст от около 50 години. Мисля, че тук а, трябва. Тук всъщност се твърдят две противоречиви неща. От едната страна целта за пълната заедост и едновременно с това а, една заедост от 55%. А, за да се премахне това противоречие, аз лично предлагам да заменим achieving на английски постигам с aiming да се стремим към и след това да се върнем отново на Achieving с цифрата 55. Така че, ако сте съгласни с това, споразумение, с това изменение, ще ви го представя в писмена форма. Що се отнася до другите компромисни изменения, в, където не, не, са, не е засегната особено нашата група, повечето, с повечето сме съгласни, ще гласуваме за, но има едно, кое, където не можахме да разрешим различията си. И въпреки всички различия, особено що се отнася до а, възрастта, за насърчаването, а, да се работи след минаването на тази възрастова граница, доколкото разбирам, имало компромиси с други политически групи или вътре във вашата група. Компромисно изменение Ж. Ние бихме могли да го гласуваме. А, евентуално с разделно гласуване. По принцип не правим такива за подобни а, изменения, но в този случай, ако искате, бихме могли евентуално понякога ми се струва, че а, се, именно за това понякога гласуваме различно. Госпожа Лини, след това госпожа Бауер. Благодаря. Благодаря за свършената работа. А, като докладчик в сянка от АЛДА аз знам колко работа е свършена. Като прегледам всички е, изменения, гледам, че това е невероятно е, просто. Е, доста изменения са хубаво направени. Включили сте компромисните изменения, по които се споразумяхме. Има едно-две, е, с които аз не съм съгласна с вас. О, особено по въпроса за дискриминацията. Изменение 69-то. Е, е, всъщност е, доклада беше гласуван е, тук в Европейска Европейския парламент е по дискриминацията против дискриминацията с огромно мнозинство от парламента. Е, и аз просто повтарям е, това, което казах по директивата. Тя наистина е добре дошла. Това не се включва в законодателство на държавите членки сега по компромис О. Аз предполагам, Почитам вашия оригинал, вашия оригинал, ваш оригинал на член 13 и, е, и препоръчам да се гласува против е, е, изменението, защото оригиналът е по-добър от е, компромисното изменение. Е, По компромисно изменение N аз не съм особено доволна, но е, продължавам да смятам, че е, ако е, службите са съгласни, можем да включим моето изменение по 20 като допълнение. Може би трябва секретарията да погледне дали 20-то може да се гласува в допълнение към компромисно изменение N трябва да видим. Всъщност това е въпрос за, на заплатите и е важно да се включи тази част в компромисно изменение Н. Аз не съм участвала в компромисното изменение по това и доводът ми е, че тъй като моето изменение не е включено в компромисното изменение, а моето 20 може да се гласува като допълнение по компромисно изменение Б. Аз още веднъж препоръчвам да гласуваме против Б <laughs> защото е въпрос на децата. Е, всъщност има. аз смятам, че това всъщност е отвъд нашите правомощия, е, за да е, говорим за отглеждане на деца в такива условия. Според мен това също не е от нашите правомощия и именно поради това искам моята група да гласува против по 175. Ако е, лицето, което го е предложило е тук, мисля, че господин Ниосен, а, госпожа Ниосен, тя тук ни е? Някой ли ще ме насочи или какво има предвид с това изменение? То, е, всъщност, то заменя е, помирителната процедура, процедур, про помирение. Какво значи това помирение на английски? Reconciliation. И за това ще бъде полезно да разберем какво си има предвид по това помирение. И отново оставам открита за тези, които ще кажат какво имат предвид. Мисля, че има се предвид не само хармонизиране за всякакъв вид взаимоотношения, не само семейството. И имам предвид, че това помирение не говори достатъчно на английски. Някой, ако може да ме насочи, благодаря ви. Мадам Бауер, puis мадам Моран. Госпожа Бала, после госпожа Мора. Благодаря, госпожо председател. Аз ще продължа в същия дух, като казаното от госпожа Лин. Бях докладчик по, в комисията за жените и говорихме за съчетаването на а, кариерата и на семейния живот. Според стратегията 2, Европа 2020, целта, която сме си набелязали е относно работния живот на жените няма да може да бъде спазен. Трябва да се вземат мерки, за да намалим това напрежение, което съществува в момента между работния живот, между кариерата и семейството. Защото твърде много стават отговорностите, които тежат върху жените. Трябва да можем да намалим тези ангажименти и да осигурим една спокойна рамка за живот. Иначе няма да можем да увеличим заетостта сред жените според целите, които са заложени в стратегията 2020. Съгласна съм с проекта. Искам да благодаря на господин Ман за свършената работа. Измененията, които предложихме, не са част от компромисните изменения, но господин Ман надявам се ще ги приеме, ще ги разгледа и, се, има благодаря предварително за търсенето на общ знаменател. Благодаря, госпожа Моран. Аз продължавам по казаното от госпожа Бауер е, е, в връзка с е, някои изменения, които бяха предложени в допълнение на работата на господин Ман, но се оказва, че измененията често казват, че за да се съчетае семейни и професионалния живот, който ни занимава, заедостта на жените и равенството на гражданите в Европейския съюз, бяха добавени изменения, които искат да няма ограничения в заплатите, когато има промяна в работното време или при намалено работно време поради семейни задължения. Лично аз смятам, че някои от тези изменения е, е, при натрупването им изкривяват целта ни, защото е, зад заетостта на жените ние искаме да има равни възможности за професионален напредък. Разбира се, че говорим за равно възнаграждение, но това, което е много сериозно и което констатираме, е, че е, след ражданията, колкото повече нарастват семейните задължения, е, възможностите за професионален напредък не са еднакви. И за това е, ще се радвам, ако Томас Ман може да включи тази идея в е, някое от измененията. Например, е, възможностите това да се включи в изменения 178, както за мъжете и жените, или в изменението на госпожа Ромен Рита, или в някакво друго изменение. Може би в изменение 185, но мисля, че трябва да насочим, именно да, така да да, да, да, да разграничим възможността за равен напредък в професионалния живот при съчетаването на професионалния и семейния живот. Благодаря на Томас Ман за този забележителен доклад по тази точка, която ни занимава и се надявам да можем да включим и това понятие в доклада. Е Господин Черно. Благодаря. Искам да благодаря и на Томас за свършената работа. Застряването на населението да засяга всички в тази зала, включително и най-младите. Не бива да го забравяме. И именно благодарение на едно лидерство тук, благодарение на една по-активна работа тук, ще успеем да се справим с този проблем. Ние трябва да бъдем равни в това общество. Въз... Възрастните хора а, и жените трябва да бъдат равни. В това общество трябва да приемем реалността. И не бива да правим празни обещания. за една достойна социална система е нужно да има еднакъв достъп до работните места и също така справедливи пенсии и справедлив достъп до здравеопазване. А, като че ли ние не можем вече да разчитаме прекалено много на институциите трябва да разчитаме понякога дори на дребни неща, като сътрудничество вътре в самите семейства. И искам още веднъж да благодаря на Томас Ман за това, че се занимава с тази важна тема. Добре, благодаря. А сега ще дам думата на докладчика, но преди това нека да ви кажа, че тук има един екип журналисти, които осъществяват веб репортаж за нас и за това 120-то изменение, за което говори госпожа Елизабет Лин и тя поиска да го приемете като добавка към вашия компромис N, доколкото си спомням. А, моля да вземете само първата част на добавката на госпожа Лин което изглежда приемливо, където се казва, че трябва да се прилага европейското законодателство за борба с дискриминацията спрямо по възрастови фактори. Мисля, че това е достатъчно, защото втората част вече е покрита от други изменения и влиза в противоречие с настоящото изменение. Благодаря. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, уважаеми колеги. Благодаря за подкрепата. Мисля, че е, стана с общи усилия един интересен доклад. Е, хубавото и интересното е, че темата възраст се осветлява от два аспекта, както е, се вземат предвид възрастните, така и младите. Надявам се в Страсбург да имаме също да постигнем единство. Е, Франсуаз, тези неща, които ти предложи, може да ги приема. Е, Only and specially може да бъдат заменени. А на, за второто предложение 55% минимум като допълнение. Естествено, повечето хора биха се подписали под тази идея. Няма въпрос, но трябва да видя как ще изглежда всичко във формулировката. Ще те държа в течение. Компромис Г. Разбрах, че не може да се формулираме така, както е, бих го желал, но мисля, че постигнахме добри компромиси. И сега по отношение на антидискриминацията като идея, това е добре, но една допълнителна регулация е проблематична. Е, би било хубаво да може някога да кажем, възрастните хора в Европейския съюз никога няма да бъдат а, дискриминирани и тук се правят първите стъпки. А, ти каза 13 ще е подкрепено, не и О. Но това е и същността на компромиса. Понякога човек трябва да отстъпи от своите обещения. Е, този компромис вече сме го приели и не бих се отрекал от него. Компромис Н. 120 и добавката. Нека помисля още малко. Може би тая вечер още може да говорим по този въпрос. 175. Reconciliation. За нас е важна идеята, съвместимостта на личен живот и професионален живот. Приел съм това предложение. Колегата Моран, трябва да видим какво може да се направи за 178 и 180. Нека видим дали може да се включи тук във формулировката шанса за кариерата. Много благодаря, колеги, за вашата подкрепа. Това беше много важно и ти знаеш колко са важни социалните грижи така че и те ще бъдат отразени тук. Е, дали да отпадне втората част на 120, това, което предложи председателката, нека помисли върху това. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. В такъв случай, мисля, че нашият вод утре трябва да протече в много нормални условия и ще, той ще се проведе утре сутринта. И стигаме сега до пета точка от дневния ред. За тази цел искам да дам думата на нашия доклад, че господин Давид Каза. Той ще а, направи оценка на 40-те изменения, които са били внесени и също така и на другите компромисни изменения, които е а, бил изготвил. Факта, че разискваме днес вашето становище, господин Каза, е голямо значение, защото това е деня, в който Европейската комисия започва да изготвя много важни предложения за економическо управление и е също така са призовани всички останали власти да сътрудничат за изготвянето на този план. Докладът на господин Фейо трябва да бъде прият по време също така на заседанието от 4 и 5 октомври. И ето, че ние сме в позиция да повлияем този доклад. Господин Каз, имате думата. Грации, президент. Абелшейн. Благодаря, госпожо председател. Аз а, не знам дали трябва да говоря, когато има журналисти в залата. Не знам, да, не знам дали ни се даде възможност да променим дневния ред. Ние предложихме друга точка. Ви ни дадохте възможност да изразим наш процедурен въпрос. Това е недопустимо, госпожо председател. Надявам се това повече да не се повтори, защото е, не може председателя да не слуша процедурен въпрос. Искахме да включим друга точка в дневния род. Вие ни дадохте възможност да го направим. Е, мисля, че е, беше важно моят доклад да се обсъди днес. По моето становище има много изменения, мнозинството от които аз приветствам. Аз мисля, че измененията придават добавена стойност на моето становище и се радвам, ако ги подкрепите. Радвам се, че се постигна компромис по изменения по член 3 във връзка с бюджетната оценка и ние сме съгласни, че способна оценка трябва да включва системата за социална закрила и пенсионната система, защото системите трябва не само да са устойчиви, но трябва да са и сигурни за гражданите. По член 7 за системата за санкции се намери компромис и се добавя по-предизвикателни. Обаче водихме преговори по санкциите и те трябва да изключват е, е, санкционни фондове. Е, това трябва да включва заетостта, да включва образованието, а не в допълнение. Сега после се говори за демократично участие в взимането на решения. Надявам се, че ще отправим ясно послание по този въпрос. Имахме и други изменения, е, които определят някои практики в финансовия сектор, е, за да не се, взима, да не се поемат е, необмислени рискове. После говорим за сигурните статистики. Това е свързано с заетостта и това трябва своевременно да се съобщи. Мисля, че е достатъчно. Нямаме време. Е, и поради това, че нямаме време, ще спра до тук. Е, ще благодаря на докладчите в Сянка и на колегите от комисията и ще очаквам мнението на други членове на комисията. Е. Благодаря на докладчика. Имаме достатъчно време за да слушаме вашите аргументи. Госпожа Рапти. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, който наистина е свършил великолепна работа. Защото ако не разполагаме с един базов документ, който да е наистина със стойност, ще бъде трудно да внасяме качествени изменения, които да променят нещата. И наистина, искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за свършената от тях работа. Доволна съм от компромис 2, който наистина върви в духа на социалното измерение. Искам да наблегна на някои елементи, които вече бяха а, подчертани от председателя на нашата група и които водят още повече в, към нашата цел, а именно а, национална кохезия, също така осигуряване на заетост, като се вземат предвид винаги стратегията, целите на стратегията Европа 2020. Важно е да се активират хоризонталните клаузи на Лизабонския договор. А що се отнася до санкциите и начина по който се сблъскваме с тази тема в компромисите, мисля, че начинът по който подхождаме е добър. Това социално измерение ще се наложи и че негативните последици ще са минимални. Затова искам да се върна още веднъж на факта, че трябва да имаме качествена заетост. И относно подхода, който сме избрали, мисля, че в такива деликатни случаи като днешния, понякога наистина трябва да дадем предпочитание на, а, същ, на мъдростта и на формата пред съдържанието. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Господин Елмер? А, Елмър. Елмър. Благодаря, госпожо председател. Преди да кажа за доклада, аз съм съгласен с становищата на нашите колеги е, за е, е, вашия доста твърд начин да ръководите председателството. Колкото това, което по доклад на господин каза, доста неща се казаха. Аз няма да отнема много време. Искам да се спра само на две или три изменения. Аз отбелязвам изменение номер 4, където се казва е, социалния модел е, е актив в световната конкуренция. Е, странно е, че за мен е, всъщност това е странно и, и проверих очелата ми. Е, тук ли са? Ние вярваме ли си, че социалният модел е наше предимство в световната конкуренция? Европейският социалния модел е, всъщност повишава цената на работната ръка и всъщност има разходи по благодействие на населението. Ние трябва да, да говорим всъщност това хубаво ли е, трябва ли да плащаме тази цена. Възгледите са различни, обаче да се казва, че това е предимство в нашата конкуренция, защото е, поскъпва работната ръка, това показва неграмотност в економиката. Това е, е по-голяма неграмотност. Отдавна не бях виждал в парламента. По изменение 22, където се казва, трябва да има високопоставена група, която да се председателства, за да се борим срещу социалната социалните измами. Какво е това социална измама? Всъщност ние привикваме нещо като европейско ниво на работна ръка по щази и това щази да обикаля народните страните и да си налага възгледите. Това е забележително шокиращо предложение. Да не говорим, че все повече и повече говорите и за организирани тела, които да наблюдават всяко нещо и всичко. Сега най-странното изменение 25, когато се говори за координиране на политиката на заплатите на европейско ниво. Най-малкото, което искаме, ако искаме държавите да са координации, да има координиране на политиката в възнаграждението, защото всъщност отиваме в страни, е, където има по-ефтина работна ръка и всъщност е, ние ще ви е, попречим да бъдете конкурентоспособни на европейския пазар, защото вие няма да използвате един от основните ви предимства в конкуренцията, а именно по-ефтината работна ръка. И извинявайте, ако много се повтарям, защото често казвам в тази комисия, толкова неща, които правим не е за заетост, а за безработица и Европейския съюз е изключително успешен в създаването на безработица и много е, лош, когато трябва да създава нови възможности за заето. Благодаря господин Кройцман и после господин Роза. Искам те благодаря на колегата Каза за неговата работа. Той е направил един хубаво, едно, е, едно добро предложение. За нас е много важно да укрепим пакта за стабилност и растеж и искаме той да бъде прилаган, защото само по този начин, начин може да осигурим и укрепване на заетостта. Пактът трябва да се ориентира по економическите данни в държавите членки. Сега други критерии, като критериите за околната среда и изключения за краткосрочните ефекти, това са неща, които са по в периферията. В е, близко бъдеще ще се сблъскаме с проблема, че социалните услуги няма да могат да бъдат плащани няма да могат да бъдат плащани и пенсиите. Ето защо не би трябвало да се увеличават дълговете. Ето защо днес още трябва да се погрижим да не се увеличават дълг, дълговете и трябва да помислим дали може по-нататък да си позволим един соци... европейски социален модел. Ето защо нещата, свързани, всички изменения, свързани с, с социалните аспекти, аз ги отхвърлям. Това виждат и американците. Е, лесно е да се отлага консолидацията, а от друга страна е, и създаването на работни групи също не е допринася до решаването на проблема. Е, абзац 7 също не мога да подкрепя, защото съдържа прекалено много изменения. Но благодаря на господин Казар за неговото разбиране и за постигането на компромис. Накрая, искам да кажа, че съм и, на, и против предложението за координиране на заедостта на възнагражденията на европейско равнище. КТД-тата са продукт на споразумение в рамките на националните държави и така трябва да си остане. Сега въпроса с санкциите също трябва да бъде проучен. Благодаря ви. Господин Дороса, последен оратор. Някой друг иска ли да вземе думата? Не. Господин Дороса. И, Давам ви думата. Okay, uh, thanks, thanks very much. Благодаря. Uh, да. Мисля, че наистина е голям, от голямо значение, че разискваме е, това становище в деня, в който комисията предложи 6 а, е, е, мерки за, а, за економическото управление. Мисля, че е важно да дадем ясен сигнал на комисията, поне от нашата комисия, че не е възможно да изградим едно достойно общество, едно прилично общество с тази политика на дефицити и а, вземане на заеми. Като изтъкнем някакви изкуствени критерии. Не. Аз не съм защитник или противник на дълговете, но тук не говорим само за европейска економика, а за европейско общество. На това трябва да се спрем. И мисля, че предишни, преждеговорящите всъщност не отразиха реалността на кризата. Говорим за економическа грамотност. И то за тези, които всъщност, и то да говорят за това хората, които всъщност а, направиха така, че да има едно, раз, едно разцентроване на цялата система и а, се достигна почти до а, фалита на банките, мисля, че е малко преувеличено. А, а тези банки пък ограбиха бедните европейци. Мисля, че за това е малко пресилено да изтъквам подобни аргументи тук. И Европейския съюз трябва да вземе предвид нуждите на гражданите си и да осигури една, едно достойно социално обслужване. И мисля, че предложението на комисията, което виждаме днес, не отива достатъчно далеч, за да се постигне нужното равновесие. Не можем просто да кажем, ще намалим дефицита до 3% и следователно а, това ще стане за толкова години и ще има еди какъв си ефект върху стандарта на живота, върху образованието и а, здравеопазването. Очаквам дебат, интересен дебат относно това, което комисията предлага днес. И що се отнася до социалисти-демократите, и мисля, че това предложение е доста неадекватно. И ако комисията иска да го прокара през парламента, тя трябва да е готова на компромиси. Благодаря, казва председателката. Приключихме с предварително записаните докладчи, с докладчиците. А сега дам думата на а, тези, които изявиха желание да говорят. Благодаря, госпожо председател. Виждам, че има доста, доста изменения. Съгласен съм с казаното тук. Спомена се изменение 25 за координацията на отделните политики. Аз лично предлагам минус тук. А що се отнася до изменението, което е изготвено от презателката БРС, тук малко споменаването на европейския социален модел е двусмислено. Аз не мисля, че има един общ европейски социален модел. А, но мисля, че тук всеки може да гласува против. Но като цяло мога да кажа, че становището е добро и съм удовлетворен от компромисите, които изготвихме в ня... през изминали няколко дни. Очаквам утре нещата да протекат по-скоро добре. Благодаря на докладчик, казва председателката. Добре, ще се върнем утре на вашето становище. Надяваме се економическата комисия да го вземе предвид утре. Прекратяваме с тази точка в дневния ред. Пристъпваме към точка 6, която съответно ни призовават да посрещнем тук авторите на едно поручване, което поискахме относно последиците от кризата. Не знам дали Ел, Елмер ще ни каже нещо повече, но все пак ще се върнем отново на темата. искам да благодаря на всички автори на проучването. Господин Вернер Айшхол, Томас Леони, Мартин Жерар и Матиас Дорф за техния принос и сега давам думата на Вернер Айштхорст за представянето на резултатите от неговата дейност. Имате думата, господине. Okay, thank you very much. Uh, dear chairman, dear... Благодаря. Дами и господа, за съжаление, господин Леони не можа да дойде до Бряксел заради стачката, обаче ние ще ви запознаем с наскорошното ни изследване по социалната закрила като економическия стабилизатор. А, и а, в общи линии се изследва какво се знае за системата за социална закрила и а, мерките, които бяха взети при общата криза по пазара на труда и економиката като цяло. Докладът започва с обобщение на нашите заключения по ролята на социалната закрила като економически стабилизатор и се показва значението на тази политика и особено, че защитата е по-ефективна и по-важна от другите аспекти на данъчната политика и в доклада се прави разграничение между дискреционни мерки и стабилизация и всички обещетения, примерно да речем за обещания за безработица, при прогресивно данъчно облагане, и Нашите заключения показват, че около две трети от дискреционните мерки са свързани с социалната закрила, а данъчните мерки при сегашната криза и държавите членки е, доста бързо и разбираемо се опитаха да се противопоставят на е, отрицателните резултати е, от економическата криза върху пазара на труда. Това а, а, беше хубаво от гледна точка на дискреционния начин на водне на политика в изключителната економическа криза. В доклада се съдържа а, изборяване на дискреционни мерки, които са прияти между 2008 и 2010 година и специално се говори за обещетения за безработица, които се превръщат в активна политика в областта на заетостта, но се преразглеждат в много страни и това става все по-разбираемо, защото бяха прияти важни мерки за намаляване на данъците, и също така понижение на цената на работната ръка, за да се стабилизира пазара на труда в допълнение на което има оценка на ефекта, който тези е, дискреционни мерки имат върху развитието на брутния вътрешен продукт в държавите членки, е, както и върху е, заетостта. И има особено силно отражение – когато се взима понимание е, е, е, интеракцията на дискреционните мерки в данъчните пакети вътре в Европейския съюз и добавената стойност. Това проистича от взаимното действие на откритата економика в Европейския съюз и вътрешния пазар. И така тази политика става много по-ефективна е, и е, ако, ако, ако тези мерки се прилагат изолирано, и тези мерки до... помагат за стабилизиране на работните места и за създаване на допълнителни работни места при сегашната криза. Друга важна точка, разбира се, е въпросът за времето, защото е, трябва да се прилагат своевременно тези мерки, за да доведат до резултат. Благодаря ви. Um, timing, um, of... Предвид е, е, времето на прилагане на дискреционните мерки, трябва да се вземат предвид важни аспекти, е, е времени характер на стимулите, е, те не могат да траят безкрайно. В противен случай е, те няма да се противопоставят на кризата, а именно е, такмо обратното може да се получи. Има и въпроси свързани с графика, защото понякога тези мерки се разглеждат като проблематични заради продължителността им трябва да се външ, вън, външния ефект, но и вътрешния ефект, защото е необходимо време и тези мерки понякога се разглеждат като не така успешни, както други стабилизатори. Ние проверихме това във вътрешен план. Те са проблематични за европейските стимули в много страни. И резултатите са положителни е, за европейските дискреционни мерки, които се прилагат. Е, това може да се наблюдава в политическия процес, е, когато се взимат решения, когато се прилагат, колко време е необходимо за вътрешния, вътрешната процедура понякога времето е кратко, особено в сравнение с времетраенето и ефекта на кризата. Така че някои от мерките трябват повече време, други са мерки, са времени, така че трябва да сме сигурни, че мерките няма да се пречи кризата. И можете да видите таблица. Таблица е, е, е, където са посочени различни години, когато са прилагани мерките. И повечето от мерките са били в сила 2009 година, но в повечето страни основно през 2010. И ако проверим е, последващото приложение, е, и е, ефекта от дискреционните мерки. Ние разгледахме конкретни страни, Белгия и Холандия, и става ясно, че е, те са на фаза, макар и е, е, да не са били толкова планирани. Е, много мерки са били разширени и в двете страни, както и в други страни. Така че това отчасти се дължи на кризата, която се точи но също така и поради други причини, като разбира се е, политическата обстановка. Политическата обстановка е много важна при дискреционните мерки и това винаги трябва да се вземе под внимание. Така че това са временни стимули. Временни стимули. но, както вече казах, е, няма окончателни заключения по окончателния ефект и съпоставката между Съединените щати и Европейския съюз ще бъде направена от моя колега. Thank you, Martin. Um, I continue... Благодаря, Мартин. Ще продължа с автоматичното стабилизиране и за разлика от дискреционните мерки, ние тук не говорим за време. Защото една от характеристиките на тези автоматични, на това автоматично стабилизиране е, че то всъщност се случва по различен начин, но по принцип винаги автоматично. А, такъв е случая с повечето от страните. Има едни такива помощи за и въобще средства отпускани за безработни, които се отпускат в случай на осложняване на ситуацията. И тук трябва да се съсредоточим върху два типа показатели. Първо, изчисляваме един, една промяна, свързана с доходите. И второ, когато вече това се изчисли и ако установим едно намаляване с 5%, се задействат то се задейства вторият фактор, който пък изчислява вече общият брутен продукт в страната. А, тук се базираме на а, различни инструменти, които изчисляват промените и в крайна сметка можем да изчислим момента на стабилизиране, примерно, на доходите след подобни сътресения. И сега се обръщаме към резултатите. Първо, а, можем да сравним лявата колона, която виждате пред вас, и стабилизирането, което настъпва в случаите, то е 32% в Европейския съюз и 37% в а, Съединените щати. Така че можем ясно да сравним колко тежък е бил шока и как се възстановява економиката. Тук виждате а, сравнително малка разлика. Обикновено а, цифрата и възстановяването в Европа е много по-високо, отколкото в Америка, така че тук по... цифрите бяха изненадващи и обръщайки се след това и сравнявайки безработицата, виждаме, че там показателите също рязко са се променили. Имаме стабилизиране в Съединените, в, имаме по-добро стабилизиране на този показател в Европейския съюз, отколкото в Съединените щати. Така че а, голяма част от а, а, този шок с безработицата е бил по-скоро лошо освоен в Съединените щати установяваме също така, че тези, това автоматично стабилизиране варира според различната държава, в Европ... дори в Европейския съюз. Така че тези, например, в източните и южноевропейските държави, това автоматично стабилизиране бе, е сравнително слабо. Може би това се дължи на а, примерно, застраховането и на други процеси. А в северните страни стабилизирането е много бързо и много добро. Може би най-доброто е в Дания, но понякога се срещат такива показатели и в някои източноевропейски страни. И виждаме, че а, различните а, ползи и различните помощи, свързани с безработицата, играят голяма роля, както в Европейския съюз, така и в Съединените щати. Но тук въпросът, който се задаваме е дали а, това автоматично стабилизиране е най-добрият възможен вариант. Знаем, че печалби, данъци и други също играят своята роля. И Въпросът следователно е, можем ли да а, приемем този анализ като чисто положителна монета? Мисля, че можем все пак. Някои страни са били ограничени, чисто фискална гледна точка, по време на кризата, заради особености на националната политика. И установихме, че има негативна връзка между а, нивото на дълга и преди кризата и мерките, които са взети по време на кризата. Тоест, някои държави са имали вече ограничения от преди и по време на економическата криза не е имал кой знае какъв, не, никаква промяна, докато други не са имали такъв проблем преди, при което дълга по време на кризата се е увеличил драстично. Надяваме се, че подобна криза няма да се е, възпроизведе в бъдеще. И тук стигаме до следващия слайд. Виждате предвиждания за 2015 и има много страни, които предвиждат дефицитни нива на 15%. Благодаря, Матиас. Да. тук се опитахте да анализирате различни механизми. Споменахте също така за различните помощи при безработица и така нататък. Но може би първо трябва да се поставим в различните страни достъпа до помощи за безработни и в крайна сметка да видим, че те не са еднакви и че в много от случаите тези помощи всъщност изключват по-скоро хората, отколкото да ги включват и не осигуряват един достоен а, минимален доход, който да позволява на хората да си осигурят всичките основни нужди. Тези хора Всъщност това засяга всички, почти всички държави членки от Европейския съюз, а има и много случаи, при които хора, които работят, също са изложени на подобен риск. Наблюдава се също така едно разпространение, популяризиране на временните трудови договори. И именно това е групата хора, които са изложени още повече на риска от безработица. Такъв е случая в южните европейски страни. Наистина проблемът е голям. И, и съответно тези механизми за автоматично стабилизиране много трудно могат да проработят там. Много положителна мярка, която беше взета по време на кризата, е също така създаването на временни договори, които да отговарят на различни институционни споразумения. Нека сега да стигна до някои заключения. Има мерки, които биха могли да стабилизират економиката и които са валидни за повечето държави членки. И в същото време бихме могли да кажем, че стабилизирането на доходите е една асиметрична линия и, например, наблюдаваме една тенденция към разделение на пазара, така да се каже, западните страни, където и северните страни, където имаме дългосрочни договори и съответно южните, където пък се набляга най-вече на временните договори. Надяваме се евентуално да се намали и прави всичко възможно да се намали дискриминацията на пазара на труда. Това е много важна тема която засяга особено някои държави членки и автоматичното стабилизиране е много добро, но си има цена. Затова трябва много да внимаваме, като правим едно такова изграждане на такива автоматични стабилизатори, трябва да видим подробно всички е, странични ефекти. Другите мерки също си имат своя цена – например, някои насърчавания за преструктуриране на економиката бяха една от основните мерки в, по време на кризата. А дискреционните мерки могат също така да бъдат променени, като се вземат предвид нови критерии, вместо да наблягаме само на фактора време, продължителност – или пък да се сръточаваме само върху социалната защита за дълъг период от време. Ако погледнем европейските институции, Европейския парламент по-специално и ролята, която той играе, бихме могли да поискаме държавите членки да изградят една подсилена система за защита на безработните. И много е важно да се изгради а, специфична система за всяка държава членка за автоматично стабилизиране, за да се намали времето, което беше необходимо за прилагане на всички мерки в настоящата криза. Така можем да подсилим още повече европейската економика, да я съчетаем с пазар на труда и мисля, че ще е добре да имаме един такъв комбиниран пакет от мерки, отколкото да, който се налага на европейско ниво, а не просто отделни мерки, изолирани в национални условия. Благодаря. А сега отварям дебата. Госпожа Моран. Госпожо председател, вие току-що казахте, че изложението е било доста пълно, обаче аз трябва да изразя своето разочарование от подобно изложение. Имам предвид първо преводачите, които трябваше да препускат е, след е, изключително сбити и бързо прочетени изказвания и никак не им беше лесно – но имам предвид и документите, които са ни дадени. Изключително разочарована съм от това, е, че проучването е, се основава на схеми и графики, които са абсолютно нечетливи, е, защото са разпечатани в черно-бели. Сигурно цветни са много хубави, много педагогични, много читаеми, обаче в черно и бяло изцяло си губят смисъла. Аз се постарах, направих всичко възможно възможно, обаче защо не можах да прочета тези схеми. Има някакви препратки по линии към страни. Нито страните се виждат, нито редовете се виждат. Е, изобщо няма име на страната, което да съответства на дадена линия. Повтарям, много съм разочарована и ако с... говоря така, защото е, това е, направо намалява, намалява интереса на изложението. Изви, да, извинявайте. Извинявайте, госпожо, приключвам. Аз бях много дискретна. Трябва да кажа все пак, че бях много дискретна. Аз се опитах да търся някаква проекция, която евентуално да ми помогне. Може би, ако беше цветно, щях да разбера, но не разбрах и е, се надявам, че е, моите колеги са по-умни от мен и са разбрали нещо, но аз не можах. Е, сега тук е, е, е, сега се така аз се заех да чета текста. Заех се да чета текста и, и се опитах да разбера какви препоръки за политика са ни направени сега открито казано. Това, което ни се казва по стабилизацията, симетрията между постоянно наети, временно наети, аз не прочетох нищо е, от революционен характер, ни, ни, никакви революционни изменения в е, поръчаните до сега е, изследвания и които бих е, е подхранили устойчиво или дори ускорено размисъла ни по темата. Е, сега е, е, кризата е ускорила социалните промени. Знаем, е, всички видяхме това. Имам и въпрос към научните работници. Те ни препоръчват да е, потикнем държавите членки е, да отменят социалната закрила, да създадат социална закрила, обаче да се умеят и да я оттеглят. Е, социалната закрила има някакъв ефект. Добре, нямам нищо против, но как? Как? Как можем да отеглим социална закрила в страни, които са по-скоро свикнали да натрупват социални някаква социална закрила, а не толкова да се намалява тази закрила. Така че въпросът е стратегически. Да, искам само да уточня. Авторите на проучването не отговарят за черно-бялото. Съответната служба в парламента до сега не е оборудвала нашите кабинети с цветни принтери. Да, вие сте майка на това наблюдение. Аз няма да ви отнема майчеството. Да, е, с е, е, имейл ще получите и цветна версия или евентуално като госпожа Лин да се снабдите с цветен принтер. Някой друг иска ли да се изкаже? да. Uh, yeah. pas d'autres. Euh, Ah, Извинете, видях зелената лампа и мислих, че е включено. Е, е, да, от това, което каза, е, за, че трудно се оттеглят хората от социална закрила към труд. Особено след кризата. Мисля, че трябва да сме сигурни, е, че нашата система на социална закрила отменя бедността. И всъщност е, по-скоро трябва да се основаваме на доходите, а не на подкрипа. Когато е, хората работят е, е да не. По... Защото просто когато човек има семейство, е, не иска да губи е, различните обещания, които получава, за да започне работа. Така че въпросът е, всъщност е да се отмени бедността, но въпросът е, е, е как развиваме приличната работа, работата при прилични условия. Това е дискусията, която вече водехме за координиране на трудовото възнаграждение. Ние всъщност трябва да се съревноваваме възоснова на трудовото възнаграждение. И заради това трябва да имаме по-балансиран подход – социална закрита срещу труд или е, знам, че вие подкрепят тази идея и мисля, че трябва да се е, подчертае това именно и в тази дискусия. Мадам Фигредо. Госпожа Фигередо. Добри гада, сеньора президент. Eu lamento não ter podido estar, mas... Благодаря, госпожо председател. ...за манифестação que está a decorrer lá fora е, В момента тъкът демонстрация, Иван. Против, и то демонстрация и против е, политики. Действащи политики. Е, именно поради липсващата социална е, закрила на работниците. За нас може да кажем, че ние се стремим към социална закрила, но по време на криза социалните услуги до 40% са намалели. и 40% от хората, които са безработни, не получават никаква подкрепа. Има различни социални програми. Е, в които хората получават около 199 евро, за да бъдат поощрени да тръгнат на работа, но как ще преживеете с всички тези, с, с, само с тези пари? Да плащате найем, транспорт, евентуално образование? 199 евро. Тоест, прага на бедността се покачва – къде е социалната Европа? Къде е социалното сближаване? Как е възможно да наложи мерки, които са толкова стриктни в рамките на пакта за стабилност? в страни, които имат такива е, големи социални проблеми, като моята, като моята страна, с растяща бедно, с растяща безработица. Това е проблема, това е въпроса. Ние наистина трябва да създадем заетост. Заетост е ключовата дума. Какво ще правим с хората? Въпросителен знак поставям. Е, да ги оставим в екстремна бедност – в Европа бедността се е, увеличава, а ние се борим против бедността. Но как с намаляване на доходите, с намаляване на минималната заплата? Е, какво имате вие като визия? Това е въпрос към нашите гости. Някой друг иска ли да се изкаже? Явно не. Затова бих помолил нашите гости да отговорят на двата въпроса. Не знам кой от тримата иска да си изкаже. Uh, um, Добре, аз ще взема думата. И... Може би колегите ми после ще допълнят нещо. разбирам критиката за диапозитивите, но Наистина нямаме какво да направим тук. Относно социалната защита, мога да кажа, че според нашия доклад тя не е интересна просто като е цел сама по себе си или като политика, но също така и е като економически инструмент, защото стабилизира този процес. И относно недост... неравният достъп до социалните помощи, това означава, че трябва да има, може би, допълнително развитие на схемите. И същото може да бъде казано и за различните застрахователни дейности. А също така и за евентуално помощи за младите, които те първа влизат на пазара на труда. Мисля, че това е тема, която със сигурност засяга повечето от европейските страни. И то може да бъде измерено времево и да се подготвим. Това ще ни позволи да се подготвим по-добре за бъдеще. Мисля, че мога само да се съглася с казаното от португалската гледна точка, че трябва да има някакви схеми за подпомагане на доходите, за да се избегне а, едно. Ед, за, за да се осигури една защита срещу бедност. Но тези схеми за защита трябва да бъдат комбинирани с една ефективна политика на пазара на труда, която ще връща хората обратно а, на дадено работно място и то възможно най-бързо. И тежките економически а, времена всъщност само ускоряват промените И това е вярно също така и за бедността. Целта е да се насърчи търсенето на работа, не хората да си казват, че е по-добре да си останат безработни и да, а, да продължат да си стоят къщи и да получават помощите. Добре, давам думата за коментари. Госпожа Стрела. De, só е, agora depois de ouvir a intervenção do perito é que gostava de lhe е, perguntar se foi estudada a situação de Portugal е, uma vez que... Не знае дали сте запознати с португалската ситуация. Въпрос към вас. Защото имам чувството, че вие нямате представа от нашата ситуация. Има социални мерки, които са предприяти от правителството през, по време на кризата и по-специално имаше гарантиран минимален доход за бедните, държа... за бедните семейства. Такова нещо не съществува в повечето държави членки и това е като подкрепяща мярка за дългосрочно безработните. Бюджетната консолидация продължава и ние се движим в рамките на пакта за стабилност и растеж. Е, но това предпоставя проблеми за много хора, защото всъщност а, въпреки, че, ние съще, че, че в Португалия съществува социална закрила, тя е намаляла. Знаете ли какво се случва в Португалия? Très bien. Donc je vais demander euh, aux experts euh, leur. Благодаря. Ще дам. А, ще докладвам на експертите за португалския случай. Um, well, we, we, we screened um, all discretionary measures that have been adopted in European. Uh... Бяха прияти дискреционни марки в повечето европейски страни и имаше, аз не знам минималния доход и подкрепата за него в Португалия. Знам, че, че в Италия е съвсем друг случай, че много се обсъжда въпроса и има и е, дефицита в схемите за подкрепа на безработните. Аз не знам конкретни случаи в Португалия. Сигурно вие сте по-добре запознати от мен. Аз мисля, че ще приключим е, е, тази точка от дневния ред и членовете ще се е, запознаят на хартия с цялото поручване в близко бъдеще до края на месеца. И е, когато приключи, сега ще приключим работата си и ще прекусим. Е, тук е, е, коридора и е, ще в 9 часа се срещаме утре в същия състав. Благодаря ви за участието.